El pasado 24 de noviembre Първо трябва да ви предам тъжната новина, която беше съобщена. Знаете, че 112 души бяха загинаха при ужасяващ пожар в текстилна фабрика в Дака на 24 ноември в Бангладеш не е имало аварийни изходи, освен това не е имало норми за безопасност и всички запалими материали са довели до тази ужасяваща драма. Знаете, че сега естествено има протести и хиляди работници излязоха на улиците с искания за по-добра защита. 100 хиляди присъстваха на погребението на жертвите. А ние, като членове на Европейския парламент, не можем да загърбим тази трагедия. Бангладеш има повече от 4000 текстилни фабрики и в повечето от тях те, мерките за безопасност почти не съществуват. Тези фабрики изнасят за Европейския съюз, за САЩ, Всъщност много от тях произвеждат маркови продукти. Според Европейския парламент е много важно да анализираме трагедията и условията за труд в Бангладеш, както и значението на нашите констатации за бъдещите търговски спогодби. Затова и вместо въпросът да се разглежда като спешен, както беше предвидено тази седмица, конференцията на председателите реши последния четвъртък на януарската пленарна сесия да се проведе задълбочен дебат с комисията и изявление на съвета. От името на Европейския парламент бих искал да изразя нашите съболезнования – на семействата на загиналите. А на оцелелите пожелаваме бързо и пълно възстановяване. Сега ще направя още едно съобщение. На заседанието си на 22 ноември 2012 година конференцията на председателите прие препоръка относно мандата на специалната комисия за организирана престъпност, корупция и пране на пари. Този мандат изтича на 31 март 2013 година, но беше взето решение да се удържи до 30 септември 2013 година съгласно правил 184. Има ли възражения? Ако няма, удълженият мандат се одобрява. Виждам, че няма възражения. Мандатът на специалната комисия следователно е удължен до 30 септември 2013 година. Господин Тавариш, господин председател,